So, guten Morgen zusammen. Herzlich willkommen zu... Добър ден! Добре дошли на нашето заседание на комисията. Ще започнем на време, защото програмата ни е много натоварена и днес, като друг път. Точка 20 и 21 от дневния ред. тях ще разгледаме днес след обед. Последната причина. Ако приключим рано гласуването, тогава ще можем да изнесем напред съответно точки 20 и 21 и да ги разгледаме след обед. Съобщение на председателя. Разполагаме с превод на всички езици хърватски, малтийски и естонски. Тонски обаче не са включени. Ще направим опит на това заседание. Започнахме с економиите на хартия, като не разпечатахме измененията. Знаете много добре, че всеки път изхвърляме по 5-6 е, колички с хартия. Така че сега ще раздаваме документите на членовете на комисията, а посетителите ще трябва да си разпечатват сами документите или да ги следят по електронен път. С тези мерки ще ще успеем да направим економия от 15%, 80 000 е, страници. Надявам се, че това ще е един добър пример за останалата част от парламента. Заповядайте, искате думата една дума. Напълно съм съгласен. Напълно съм съгласен, че трябва да се пести хартията, но когато поискам английска версия, не искам унгарска да получавам. Така че моля ви да ме правите така, че да получавам версията, която искам. Standardmäßig bekommt man das immer verteilt in по правило ви се дават документите на вашия език, но благодаря, че ни посочихте този проблем. В всички случаи ще удовлетворим вашето желание. И така, точка трета от дневния ред размяна на мнение с изпълнителния директор на ЕМА, Европейската агенция на лекарството, господин Гуидо Рази. Добре дошъл в парламента. Много се радвам че ще проведем тази размяна на мнения. Много сме разисквали по темите, свързани с нашите агенции. Това, което мога да кажа е, че нашата комисия се гордее с агенцията, защото наистина там се работи отлично. Критично гледаме, разбира се, на всичко, което се случва. Следим всичко, което е свързано с конфликтите на интереси но ми се струва, че в ЕМА има много добър напредък и няма да монополизирам микрофона. Нека да използваме времето оптимално, така че веднага ще ви дам думата, за да ви чуем. Благодаря ви. Thank you. Uh, Mr. Chairman, honorable members. Господин председател, обочитаеми депутати, благодаря ви, че ме поканихте. Това е първата годишна обмяна на становища с вашата комисия. Бих искал да използвам времето, с което разполагам, за да говоря за прилагането на законодателството за фармацевтичната бдителност, както и да нахвърлям някои бележки, свързани с тази година, работа от агенцията и какво трябва да се промени. Първо искам да призная личната роля, която играха мнозина от вас при изготвянето на това законодателство. Също така трябва да благодаря за отдадеността на експертите на агенцията, нейните служители, които работиха усилено повече от година за успешното прилагане на това законодателство. Това законодателство за фармакологична бдителност влезе в сила преди 3 месеца само, т.е. с началото на юли 2012. Новия комитет за оценка на риска по това законодателство, познат като ПРАК, е седмия научен комитет, който е заседавал само три пъти, но работи усилено. Вие като законодател сте изиграли своята роля. Сега е наш ред да отговорим на очакванията ви. Но сложността, както и обема на работата, не бива да се подценява. Знаем, че няма лекарство, което да не носи със себе си потенциални рискове и само реалното използване на лекарствените средства ще покаже колко висок е този риск на фона на ползите, които носи. Но това сега става възможно благодарение на новаторското законодателство. Имаме обаче много ограничен опит с доклади и сигнали от най-различни източници, като например преки доклади за пациенти, както и информация, която се получава от медицински специалисти, фирми и 27-те държави членки, които скоро ще станат 28. Така че има завишено ниво на очаквания. Трябва обаче да се пазим, да не свърхреагираме на случайни събития или пък да не успеем на време да засечем съответните сигнали. Това е, ще се дължи единствено и само на обема на работата. И сега няколко бележки. След като през юли миналата, извинете, тази година вие а, е, прокарахте това законодателство, а, е, аз бях назначен а, е, за изпълнителен директор на агенцията за лекарства през ноември 2011. Очаквах. Всъщност използвах това време, за да се запозная с служителите, членовете на комисията, експертите и най-общо да разбера как работи агенцията, средата, в която работи, както и заинтересованите страни. В агенцията работят компетентни, отдадени служители, които са готови да се изправят пред предизвикателствата на бъдещето. Ето точно това е силата на тази агенция, което ще й даде възможност да, да доведе до резултати, да се променя, да се адаптира и да управлява а, сложното, постоянно променещо се Милио. Meetings, each with different roles, uh, but all address... Имаме различни, е, седем всъщност, взаимосвързани комисии с различни роли. Е, всички от тях се занимават с е, лекарствата през целия им живот. Използваме нови технологии, нови възможности, нови системи за доставяне на лекарства които понякога поставят под въпрос регулаторната ни оценка. Средата, в която работи агенцията, ще продължи да се променя и може би много по-бързо, отколкото го очаквахме. Затова трябва постоянно да се подготвяме за един постоянен процес на реорганизация. А за да може наистина да има промяна, трябва да има доверие и най-вече ясно репутация на агенцията. Доверието и репутацията, за които говоря, зависят всъщност и от научните данни, с които разполагаме и тяхната достоверност. От друга страна, процесът трябва да бъде максимално прозрачен. В това отношение Подкрепата на комисията бе изключително важна. Постоянно бяхме насърчавани да подобряваме своите научни становища. Това допринесе в значителна степен за едно ново ниво на доверие, както и високото реноме на нашата агенция. В заключение Надявам се да признаете усилията, които агенцията прави за спазването на тези принципи, за изграждане на доверие, за да могат да се възползват от това нашите 500 милиона граждани. И накрая искам да благодаря лично на представителите на парламента в управилния борт. Това са професор Нистико и професор Лемер. Важно е те да бъдат разглеждани като връзка между комисията и агенцията и наистина им благодаря за работата. След като започнах да работя за агенцията, всъщност разбрах как вашата комисия подкрепя работата ни в най-различни сфери. Искам да ви благодаря за подкрепата, конструктивната помощ и очаквам с удоволствие да работя с вас. Thank you very much, Mr. Rasi. And now I want to open the floor. Uh, Благодаря. Person zur EMA das Ще започнем дебата. Ще дам думата на госпожа Репрент, която винаги ни държи в течение за всичко това, което се случва в агенцията. Осведомява ни всичко, което се случва в ЕМА, не е само координатор, но много често и разработва доклади в комисията. Благодаря, господин Рази. Благодаря и на колегата, който седи там отпред, който е наш бивш колега. Искам да се извиня от името на професор Лемер, който е втория ни представител. Изпраща своите извинения. Дъщеря му се жени днес и утре. Аз му казах, не бива да пътуваш до Брюксел, стой при семейството си. I'm, I'm very happy to have Mr. Razi here and, and colleagues could discuss as well. Много се радвам, че колегата Рази е тук и втора, хора, колегите за втори път могат да обсъдят с него своите идеи. За първи път го видяхме, когато той се представи като кандидата за а, изпълнителен директор и сега след 11 месеца се радваме, че отново е тук, за да ни разкаже какво се случва. Две неща, няколко неща ме радват. Да подчерта, че лекарствените средства крият риск, т.е. няма лекарство, което да не крие риск. И това не бива да се забравя, когато обсъждаме и а, законодателството за водите, както и за фармакологичната бдителност. Винаги ходим по тънък лед и трябва максимално да наблюдаваме процесите и да бъдем бдителни. Имам два въпроса и половина, които най-вероятно ще бъдат интересни за колегите. Вие говорихте колко е сложна а, работата на Европейската агенция по лекарствата. Говорихте, че имате седем взаимосвързани комисии или комитети. Има комитет за лекарствени средства за хора, други комитети И тези комисии или комитети се превръщат в малки царства. И това, между другото, е сходно и с работата тук. Извинявам се за това, което казвам. Та тези малки кралства или царства започват да си живеят техен живот, което на мен много не ми харесва. Говорихте за реорганизация. Много се зарадвах, че казахте такова нещо. Предполагам, че и други колеги ще се зарадват. А, има ли нещо, което споменахте, когато бяхте тук, за да представите кандидатурата си, което да е нова инициатива? Тогава говорехте за такива нови инициативи. Та, първите 11 месеца какво се е случило? Зная, че това е бавен процес. Промяната е много бавна, се едно да местиш много тежък предмет. Как бихте подобрили процеса, процедурите? Има ли по-голяма ефективност и ефикасност? Укрепване на мрежите? И как координирате е, структурите на Европейската агенция по-добре и тези комитети по-добре? Също така, ако може да коментирате конфликта на интереси. За много депутати тук това е от интерес. Винаги възниква такъв проблем, защото при агенциите искаме да има по-голяма яснота и прозрачност. Какво можете да направите в тази посока, за да успокоите критиците? По отношение на конфликта на интересите във вашата агенция. Господин Рази, господин председателю, наистина имаме нужда от доверие, имаме нужда и от малко търпение. Не всички са търпеливи, особено говоряки за себе си. Не съм особено търпелива, а това е основна добродетел. Работя обаче по въпроса. Предполагам, че и други колеги работят по въпроса. Доверието трябва да ви бъде гарантирано, за да може да работите добре. Радвам се също, че работите в тясно сътрудничество с Европейската комисия, защото само така можете да си вършите работата миналото екипът не беше отличен, но всички се стремим към съвършенство и се надявам, когато има сътрудничество между вас и комисията, между вас и нас, тогава нещата ще бъдат оптимални. Благодаря. Благодаря. Няколко души се записаха в списъка. Ще ви прочета списъка и след това ще го затворя, защото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 Благодаря ви, господин Рази, за вашата презентация. Благодаря ви, че ни давате възможност да проведем тази размяна на мнение. Искам да благодаря на нашия бивш колега професор Нистико, както и е, на нашето контактно лице е, колегата, която чухте. Сега първо за прозрачността на клиничните изпитвания. Миналото миналото лято посетихме Ема в Лондон и говорихме по този въпрос. Тогава успяхме да удовлетворим, е, да установим, че Ема е много активна в тази област и наистина принципът на прозрачност е, е спазен. Всеки член от делегацията разгледа задълбочено този проблем. За нас това е много важно, защото клиничните изпитвания се провеждат в страни, където пациентите не са добре защитени, защото са с ниски доходи. Така че това е рисковано не само за лицата в третите страни, но и за пациентите в Европа. Доста неща сте е, направили в тази област. Искаме да знаем докъде сте стигнали. В Лондон ни се описа следния проблем. Казахте, че по-голямата част от е, искане на данни е, идват не от научните среди, а от страна на фирми, които имат по-скоро търговски интереси. И, и тогава попитахме, може ли да се разграничат тези искания. Ако имате някакви съмнения по съответните лица, бихте могли, може би, да реагирате различно. И това, което доста ми притесни в Лондон е правилото за за обработката с допустими продукти. Разбрах, че трябва да се осигури новаторството. Всеки ден почти е, получаваме писма от някои лаборатории, които ни казват, че тези правила осложняват работата ни и бих искал да разбера какво можем да направим и вие и ние, за да подобрим положението. Благодаря. Um, Благодаря много, господин Рази, че сте тук днес. Искам да а, кажа нещо във връзка с казаното от Дагман, Дагмар с връзките с комисията. Честно казано бях шокирана, когато говорих, а, е, когато работих по преработването на, зак законодателството за фармакологична бдителност, аз се свързах с ЕМА и установих, че не са проведени консултации с тях по трите нови предложения на комисията. Аз зная различните функции на комисията и на ЕМА, но мисля, че е много важно те да работят съвместно, а, всъщност вие трябва да изпълнявате законодателството, а тези, които изготвят това законодателство, всъщност не се консултират с вас. И а, това трябва да се прави. По законодателството за фармакологична бдителност много се радвам, че това се прави. А, аз не можах да присъствам на първото заседание, което се проведе в Брюксел. Аз тогава бях в Лондон. Аз значи че много работа предстои за фармакологичната бдителност отчасти, защото става дума за информацията, която трябва да се предоставя на пациентите. Вие знаете, че това законодателство беше блокирано в съвета, но в крайна сметка мисля, че е, трябва да се отчете е, тази допълнителна работа, която е необходима не само ЕМА, в ЕМА, а и в националните агенции. Е, искам да ви запитам, е, вие се тревожите от обема на сигнали, които идват в е, Лондон, но те идват от а, други столици и се филтрират през националните органи. Не знам до каква степен и дали вие работите по, по проследяването на ефективността и ефикасността на агенциите, защото ефикасността на вашата работа зависи от ефикасността на националните агенции. Искам да ви попитам какво прави ЕМА по този въпрос. По фармакологичната бдителност има някои проблеми, по които евродепутатите е, се интересуват твърде много ам, използването на символи при проследяването на медикаменти. Знае, че има хора, които не им харесваше идеята и лобират по въпроса, но след скандала с медиатори, след всичко, което видяхме, аз се надявам, че вие ще разберете, че това е изключително важен а, въпрос. Въпрос и се надявам, че този символ ще бъде разработен на време и ще почне да се появява по лекарствените средства в е, е, Европа. Мирослав Милосич има думата. Благодаря, господин, председ... господин Миколашек има думата. Господин изпълнителен директор, много ви благодаря, че дойдохте при нас. Голяма чест е за нас да можем да си говорим и е, се радвам, че вие говорихте в встъпителните си думи, че искате да продължавате е, плодотворното си сътрудничество с нашата комисия, която е водеща комисия за медикаменти. И сега ще кажа нещо съвсем практично. Вие изграждате нова ситуация, ново доверие, нови комисии, в Ема. Това е чудесно, но както каза Дагмара от Беренс, е, на вас ще ви е необходимо време, за да направите това. Ние имаме доверие в вас и знаем, че това ще бъде направено така, че е, да бъде в полза на пациентите и да се постигнат резултати. Разбира се, това е принципът, който аз напълно подкрепям, а именно въпроса за конфликта на интереси. В някои ситуации, както чувам от различни държави, има експерти, които са има ли, как да го нарека, контакти с фармакологични дружества, експерти, медици, учени? Може би трябва нещата да се изчистят. Вие говорихте за седемте различни комисии в ЕМА. Винаги а, онази компания, коя, а, трябва да се изчистят онези, които не са имали предишни контакти, а, с медицински или фармацевтични компании, едва може би прясно завършили а, обучението си с, така да се каже, чисти в кавички. Какви са вашите критерии? Можете ли да назначите някого във вашите комисии, който да е, си е сътрудничил и, но същевременно да има опит а, и да е бил в контакт с, а, а, фармацевтични компании. Колегата колкович е, има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря. Аз също искам да пожелая добре дошъл на господин Рази и да му благодаря за присъствието, лекарствата винаги представляват известен риск. Оттам и проистича въпросът. Пациентите, хронично болните пациенти, трябва да знаят и как да направим така, че те наистина да знаят, че едно лекарство се замества с друго как да сме в постоянен контакт с тях, за да разберат, че това ново лекарство е също толкова сигурно и е, ефикасно. Вие работите в тази област, например в областта на прозрачността при заместване на биоквивалентни лекарства. Та въпросът ми е, смятате ли, че всички онези, които работят е, в областта на процедурите за одобрение, могат ли да бъдат а, е, е, с публикувани имена във всички държави, за да можем да ги познаваме? Благодаря. Uh, these days, uh, Europe is, uh... Колегата Балкруш, благодаря господин председател. Европа се смята за една от най-обещаващите сфери на, в сферата на растежа в економиката, но Европа а, продължава да бъде много важен двигател на растежа в фармацевтичната промишленост. Въпросът ми е как можем да използваме това предимство в полза на света и извън Европейския съюз и как можем да си сътрудничим с институции извън Европейския съюз, разбира се, за да можем да продължим а, онова, което сме постигнали за общественото благо, за здравето на целия свят. Благодаря, госпожа Риваси. Благодаря, господин председателю. Добре дошъл на господин Рази в нашата комисия. Първо бих искала да кажа на колегите, че съм доста доволна от това, че господин Рази е осъзнал необходимостта от повече прозрачност в е, Европейската агенция за лекарствата и за това му благодаря. Също времено по въпроса за конфликт на интереси, наистина е, е постигнат напредък. Но си задавам въпроса по проследяването на работата. Да, разбира се, чудесно е, е да получим експертните становища, но какво ще стане, ако забележим не спазване на процедурите и какви са санкциите. Например, господин Ландгрен е напуснал, той е участвал в някакъв кабинет и така нататък. В крайна сметка забелязвам, че е, има задание, обаче няма след това санкция, ако това задание не се спази. Виждате в този случай с това лице, той е бил на място, в същото време е напуска след това, а, има конфликт на интереси, има не спазване, но няма никаква санкция. И за това ми се струва, че трябва да се намери някакъв начин а, тези хора да не могат да отиват след това в а, фармацевтичната промишленост, а, след като няма финансови санкции. Сега, по клиничните изпитвания. Ние поискахме, за да има прозрачност, прозрачност означава публикуване на всички данни, всички тези клинични изпитвания да бъдат в интернет. И последно, по лекарствата. Неколкократно сме се срещали с проблеми по е, е, нежеланите реакции, свързани с лекарствата. И се питам, на какво равнище има достатъчно изследвания а, е, или изпитвания, за да се каже, че това лекарство трябва да се свали от пазара. Много често, когато има съмнение, вие всъщност е, изпращате предупреждения към лекарите, но ми се струва, че трябва да сме по-ясни. Според изпитванията, трябва да се знае как можем да премахнем от пазара съответното лекарство. Това стана и с медиатора, стана и с една вакцина. Там имаше просто ограничение на използването. Ето това е проблематично за мен. От една страна предупреждението и, и, и всъщност кога в крайна сметка лекарството се премахва. И последно, във връзка с напредъка, отбелязан в агенцията, не би ли трябвало да има работна група, която обединява парламентаристи? Виждате, че тук има парламентаристи, които наистина имат желанието да работят по мониторинга за да не се стига до там, че наистина да гласуваме липса на доверие. Затова ми се струва, че трябва да има по-тесен контакт с Европейската агенция. Благодаря. Сега Корин Лепаш. Благодаря, господин председател. Добре е дошъл, господин директор. Присъединявам се към току-що казаното от колегата Ривази. Аз се радвам наистина от конкретните мерки, предприяти от вас вследствие на поредните трудности, с които се е, срещна агенцията – Контролът на декларациите за интереси, съпоставянето им с националните декларации наистина позволи да се тръгне в добрата посока. Мога само да се радвам от това и да ви поздравя защото мисля, че повече от всякога в трудното положение, в което се намира съюзът ни, нашите съграждани имат нужда от доверие. И въпросите, свързани с здравеопазването, са номер две – след е, въпросите свързани с заетостта за тях. Следователно, доверието, което, с което трябва да се, на което трябва да се радва агенцията, наистина участва в това общо равновесие в Съюза. Моят въпрос е следният, свързан е с е, мониторинга. Питам се какво ще стане сега този въпрос е свързан и с друг, вече зададен от колегата, е, за експертите и как ще работите с тях. С други думи, как вашите правила за добри практики ще могат наистина да се отразят реално в решенията, които ще трябва да е, вземете, в становищата, които ще трябва да издадете? Дали ще трябва противоречиви експертизи. Някои от нас такова, е, искат такова нещо. Когато се застъпва една теза да е, може да се застъпи обратната теза за експерти, които работят с съответната промишленост и съответно експерти, които не работят с е, нея, за да може да има една по-обща картина по различните теми. Мислите ли, че решенията, които ще е, вземете, ще могат да бъдат променяни е, в интерес на здравеопазването и в обществен интерес, защото вие сте наистина Европейска агенция и работите наистина на, на едно по-горно равнище, все пак е много важно да се работи и по превенцията и в предварителен порядък. И поредният ми въпрос е за отношенията с другите агенции, които се занимават с профилактика. Знаете, че болестта струва страшно много на Съюза. И как възнамерявате да въведете по-нови и модерни методи за профилактика? Как ще работите с тези агенции, за да може да се осигури по-добър живот на нашите съграждани? Благодаря ви. Благодаря. Благодаря, господин председателю. Изказвам се в самия край. Първо искам да поздравя председателя Рази който отскоро зае своята позиция, ноември 2011 година. И мисля, че е раничко да го съдим и да видим каква работа е свършил, защото агенцията е голяма и работата е тежка. Казахме, че лекарствата <clears throat> винаги носят риск. Затова и задачите стават все по-трудни и тежки. От друга страна, Казахте, че гражданите и тяхното здраве са изключително важни, но те са и хората, които ще извлекат полза от инициативите на Европейската агенция по лекарствата. Затова искам да се възползвам от тази възможност и всъщност затова се изказвам. А, за това, че тук е моя приятел, губер... той беше губернатор на Калабрия, когато аз работех там. Познавам го много добре. И за тази сутрин разбрах, между другото, че е бил, че е работил там. Колегата Макеван се занимаваше с темата повече. Не съм се занимавала аз толкова много. Колегата зад мен също. Да, сигурен съм, че това, че вие сте тук сред нас, точно защото имате изключително дълъг научен път а, в сферата на лекарства, ще допренесе за напредък на агенцията. Спомням си, когато бяхте губернатор или председател на региона, тогава вие в Катанзаро основахте фармацията и аз отидах на откриването и трябваше да отрежа лентата. когато открихме фармацията, факултета по фармация. Много се извинявам за това изказване, развълнувах се. Позволявам си да кажа всичко това, защото наистина така много топли чувства а, а, храня към него. Успех, господин директор. Грация. Э, Благодаря също така и за личните думи, които споделихте и това е част от а, работата на парламентаристите. И разбира се, господин Нистикол беше много важен фактор, както в парламента, така и в Калабрия. Да, благодаря, господин председател. Сега вече всички разбират защо съм толкова а, развълнуван, когато идвам тук. Благодаря а, на всички, благодаря и на Дагмар, с която сме работили много успешно. Аз тя беше майката, аз бях един от бащите, а Петър Лизе вече може да видиш, че ние бяхме прави да обсъждаме и да се борим за терапевтичното използване на стволовите клетки, защото тази година бяха дадени две Нобелови награди за това, което ние говорихме за препрограмирането на използването на стволовите клетки. Много се радвам, че съм тук. Искам да благодаря и на Марио Пирило за това, че беше отличен заместник-председател и искам също така да изразя общото си становище за ролята на професор Раси, защото това е изпълнено с много предизвикателства а просто това а, ви кара да треперите, като си помислите колко е тежка и трудна задачата му. Аз трябва да ви кажа, че като член на управителния съвет на времето, искам да ви кажа, че имаше нова визия, нова стратегическа визия за повече динамика в дейността. И както посочи Дагмар Рот Бернард, има връзки с толкова много комисии, комитети, работни групи, научни групи. Всичко това беше много трудно. Освен това, трябва да кажа, че всичко това е част от историята на парламента, който се бореше за фармакологичната бдителност. А, Дагмар, ти си спомняш, че в доклада на Патри аз предложих а, този предпасен принцип, а, когато се пускат нови медикаменти на пазара, които биха могли потенциално да застрашат здравето на хората би трябвало да се дава малка част от приходите за научни проучвания. Сега имаме фармакологичната бдителност и вече разбираме този проблем. Разбираме, е, че сме в економическа криза, трудно е да се намерят е, свежи пари, но от етична гледна точка е разбираемо да се отдели известна сума но проблемът е, че трябва да се намери баланса между необходимостта да се действа в, в сферата на фармакологичната бдителност и да има някакъв баланс. Трябва да имаме балансирана и контролирана а, фармакологична бдителност, която да може да отговори въпрос, на въпросите на хората за токсичните или фаталните ефекти след разрешението за пускане на пазара. И още нещо, което искам да спомена на Дагмар за клиничните проучвания вече, както знаете, има орган, а, Европейската агенция по лекарствата, която извършва тази е, работа. Защо да се дублира това на търговско равнище? Не съм съгласен, защото естествено ще има много сложности. А, никой не може да се намеси, тъй като а, никой а, организация не може да се намеси в работата на научните комитети. И аз мисля, че тук е важно да се избегнат конфликти в бъдеще. Искам да приключа казвайки, че съм сигурен, че Европейската агенция по лекарствата с, с а, помощта на парламента и на тази комисия ще изразят добро и балансирано мнение относно потребностите на пациентите. Благодаря ви, благодаря за работата. А сега искам да дам думата на Гидо Раси да отговори на зададените въпроси. Стив. Uh, I try to, to take note, and so I apologize if I miss something. Извинявам се, ако пропусна нещо. Ще се опитам да не пропускам нищо. Първо въпроса на госпожа Род Берент за сложността, за това какво правим, за да подобрим своята ефективност, ефикасност, и да упростим процесите. Два по два пътя вървим. Първия е научния, втория е управленския. Научният. Там имаме комитети, имаме експерти и те съответно работят. Знаем те, че имаме 7 комитета. Те се занимават с различните етапи на живота на един продукт вече три заседания е имало на научен координационен борд. Там заседават всички председатели на такива комитети, които се опитват да предугадят проблемите и да дадат една цялостност и последователност на целия път при оценката. А, понякога няколко години а, е необходимо и трябва да има стабилна дейност, последователност, за да ми яснота. След това създаваме един екип на научни работници, които ще подпомагат докладчиците и експертите, за да има по-последователно окончателен доклад, който да бъде добре изписан и да бъде по-убедителен. Както и доклад, който да бъде по-ясно разбираем, защото трябва да е ясно откъде, на какво почиват нашите решения и така ще се изгради и доверие. На трето място имаме, извинете, имахме 76 научни групи, 3500 експерта. И сега можем да включим всички познания, които те имат, но не оптимизираме процеса, чисто и просто урязваме част от тези работни групи. След това управленския подход – Имаме една постоянна дейност, която се нарича оперативна работа по постигане на оптимално качество. Добри резултати се постигнаха с тази инициатива. Определени служители бяха преместени, освободиха се ресурси. колеги бяха преместени на други позиции, където, откъде, където всъщност има по-голяма нужда от тях, както и финансови ресурси се освободиха. И накрая, секторът ИКТ, там има много сложни бази данни. Та целият този сектор сега се реорганизира. Ясно е, че усилията са големи. 3 милиона евро получихме, които трябва да отидат за други дейности, които до сега са били за фармакологичната бдителност. Това са трите стълба на ефективността. Много се радвам а, на това как реагираха а, от ръководството. Те подкрепиха подхода. Uh, Мисля, че ви отговорих на въпроса. Господин Делизе за прозрачността. Много инициативи имаме за по-голяма прозрачност. Тя е приоритет за нас. And... Едното, е, едната инициатива всъщност е да публикуваме дневния ред, както и протоколите на заседанията си. Започнахме с прак и ПДЦО. Ще видим как е, ще тръгне тази инициатива и след това ще публикуваме всички протоколи на станията на всички комитети. След това клиничните изпитвания, данните от тях ще бъдат публикувани най-кратки срокове. Мисля, че отговарям на въпрос, който бе зададен от няколко депутати. На 22 ноември имаме едно голямо заседание където ще се обсъжда как да предоставяме данните, как можем да сме сигурни, че не само конкуренцията изисква от нас данните, как да ги дадем на цялата общественост, така щото е, решенията ни да станат прозрачни, да са ясни научните аргументи. И се надявам всички заинтересовани страни да участват, тъй като ние в края на годината ще публикуваме данните. Един от големите ни проблеми всъщност е точно този да постигнем баланс между онези, които ще извлекат полза от информацията и онези, които искат да се възползват за постигане на конкурентно предимност. Пак за клиничните изпитвания много действия предприехме април 2012 година излязахме с един документ за това как да се приемат клинични изпитвания, които са от трети страни. Хелзинската декларация трябва да бъде изпълнена и ще се извършват инспекции. Сега нашите инспектори имат ограничени правомощия. Не можем да навлизаме в етични проблеми, не можем пряко да извършваме наблюдения върху пациенти извън Европа, как се набират тези пациенти за изпитванията и така нататък. И това е голям проблем. Надявам се да работим по този въпрос и в законодателен план. what was the other uh, about uh, advanced therapy. Well, ad- за напредналата терапия My, my big concern because my previous... Това е голяма тревога за мен, защото преди това се занимавах с научни изследвания по такъв тип терапия. казал, че, че имаме успех, първата генна терапия в света – Някои бяха казали, че това не е успеха, е, успех, защото много трудно се взе окончателното решение. Две години от не е, разрешението. Три комисии си го прехвърляха напред-назад. Накрая бе намерено решение. За първи път се прави оценка по съвсем различен начин. Не се подхожда статистически, както обикновено се, се подхожда. Не се подхожда и по броя на населението. Така че трябва да се гледа на положителното. По-настоящото законодателство работихме, и комисията установи, че трябва да, да наистина да обсъждат, докато не намери решение и намери решение. Тоест, отворихме вратата, прокарахме път. Мисля, че това ще подтикне други да бъдат по-смели за такъв тип терапия. Друг елемент на оптимизъм – ако погледнем как мина тази терапия, 80% от продукта, 250 всъщност продукта са на етап 1 изпитване, т.е. много напреднала фаза. Идната година Очакваме този етап да приключи и 250 продукта да бъдат оценени. Средата ще бъде по-добре обучена, по-сигурна, -по с по-ясна преценка по този нов подход. Ето от тук идва оптимизма ми. Що се отнася до текучеството в агенцията? Мисля, че ще има промяна при набирането на експерти. Необходими са ни нови експерти. Имахме нужда от химици, сега може да имаме нужда от специалисти в сферата на генетиката, статистиката, които да могат да, да подкрепят нашите решения тази област. Ето това е подхода ни. Малко объркано го разказах, но а, наистина такът а, много а, дейности по настоящен Госпожа Макеван пита за отношенията с Европейската комисия. Започнахме много добре да си сътрудничам с Европейската комисия. Много систематично. Редовно разговарям с генералния директор. Служителите на агенцията по различни причини постоянно също контактуват с Европейската комисия. Трудно последяваме всички дейности, които текат. Надявам се, бъдеще капацитета ни да бъде признат и да участваме при изготвяне на законодателството. Това не е пряка задача за нашата агенция, но специализираните ни познания, както и оценката на въздействието, което правим, е особено важна и предполагам, че Европейската комисия ще, ще признае това. Поне така ги чувствам нещата не виждам големи проблеми в бъдеще. За черния символ. Консултациите бяха продължителни по отношение на Праг. Представителите на гражданското общество а, отсъстват, а, затова трябва да правим а, външни консултации с работната група. И В крайна сметка мисля, че се постигна съгласие. Прие се този символ, доколкото зная. И Европейската комисия трябва да вземе окончателно решение. Така изглеждат нещата, доколкото зная. За държавите членки. И аз имам огромно безпокойство по този въпрос. Хетерогенността не идваше от пациентите или специалистите, които отиваха в базата ни данни, а от националните системи за фармакологична бдителност. Имаме 27-28 различни системи, и съответно големи различия. При откриване, записване на сигнала, описване на сигнала и не сме запознати с това как се изчиства системата. Проблем може да бъде дублирането на сигнали. Три сигнала могат да описват едно и също събитие – и ето тук вече можем да говорим за огромното многообразие. Нямаме опит а, в тази сфера. Подгостили сме много а, неща теоретично, но нямаме на практика опит. Well, there is already on the website a list of... Uh... На вебсайта ни има поне 100 активни субстанции, които са били а, зададени на определени държави членки, за да ги следят, което показва отлично сътрудничество. Работни обмени текат между нас и държавите членки. По мрежата. Experts Uh, well, um, uh, the conflict of interest exercise. Конфликта на интереси. Намалихме от 4000 на 3500 пула от експерти, които ползваме. И това може да се разглежда от две страни. От една страна е добър сигнал, който показва, че имаме ефективна и ефикасна система, която ясно проследява случаите на конфликт на интереси. Освен това, има едно безпокойство, а то е, че че ако един експерт е излязал от определено дружество преди 3 или 5 години, той може би вече е загубил експертните си познания. Конкуренцията също е голям проблем. говорим и с дружествата. За тях е много по-лесно да убедат експертите. Ние не, не заплащаме работата, има тежестта е все по-голяма. Така че би било по-мъдро фирмите да не ги използват и би било контрапродуктивно за тях, тъй като иначе, иначе ние ще спрем да използваме тези експерти. За свръхредките болести може, например, да има само един експерт, който така или иначе трябва да се използва. Връщам се на общата тема за по-добре организиран подход с комисиите. Различните комисии използват различни експерти. Сега, както казах, имаме борд за научна координация и се постигна съгласие да се идентифицират експерти за всяка терапевтична сфера и винаги да се използва тези експерти. Така ще можем да си намерим експерти по-лесно. Но също гледаме и опита на Американската агенция FDA и там а, има недостатък от 25% на експерти, точно защото има конкуренция. И това е проблем. Is uh, something like the Sunshine Act uh, This is beyond us. А, може да имаме и клауза за прекратяване на действието. Ма, това също е свързано и с а, нашата агенция. И така отговарям на два въпроса на госпожа Ривази и на госпожа Лапаш. Какви документи трябва да се използват? А, първоначалната декларация за конфликт на интереси, а ние имаме само автобиографии. Благодарим на всички онези, които могат да ни подадат сигнали и ще им бъдем много благодарни. За да може да осигурим ресурсите. Според нас беше много полезен този закон за действието а, чрез който се използва, се умоляват, се изисква от а, дружествата да изпратят списъци на експертите, с които работят в клиничните и други изпитания. Естествено, тук става дума за рутинни проверки, а, не става въпрос за еднократна дейност. Естествено, документацията, която е необходима, а, за проверка на декларацията е нещо, което е извън на нашите правомощия. Сега по въпроса за прозрачността а, всъщност всички декларации се ранжират по приоритет и се качват на нашия сайт, също така и е, биографиите на нашите сътрудници. госпожа Кукович, ако разбрах добре вашия въпрос, той беше за това как бихме могли да информираме даден пациент за ефекта на някои лекарства за хронични заболявания, как може да се установи лекарственото взаимодействие на едновременно прилагани медикаменти. Аз признавам, че това е основен въпрос е, на научно равнище. Е, в момента има ограничени възможности да се знае това предварително. Информацията идва от реалния живот. Това казах и в встъпителните си думи. Вие казахте как може да се предвиди, да се предвиди какво ще бъде взаимодействието или въздействието и да се говори за това на пациента. Гериатричната група, която работи в агенцията, има трудности е, при намирането на ресурси. Те се занимават с този проблем, защото ние знаем, че гериатричното население използва значителен брой съвместно прилагани медикаменти, което води до множество лекарствени взаимодействия. Сега всичко това е свързано с удължаването на живота в цялото човечество а, това е проблем, но ние се радваме, че имаме точно този проблем. А, научни изследвания, генетични технологии, нанотехнологии дават възможност за откриването на възможни ранни сигнали, които да предвидят евентуално някакво лекарствено взаимодействие. Всичко това естествено трябва да се вземе предвид и да се включи в процеса на вземане на решения. Един друг въпрос на господин Бокруш ако произнасям правилно името, казва оратора, какво се опитваме да направим на международно равнище. Струва ми се, че първият проблем, с който бихме искали да се занимаем е, че повечето ни усилия са по посока на а, проверка на изграждането на капацитети, на възможности. Може би съм скучен, но винаги повтарям опита си, когато а, работех в Италия, изпратих а, един екип в Азия, когато нашия екип си тръгваше, екипа на Ема идваше, а, когато те си тръгнаха, а, дойде екип на Американската агенция FDA. А, така че всъщност световните програми са големия ни приоритет, за да няма дублиране, да няма ем, проблеми с, с изграждането на капацитет. Естествено имаме много меморандуми за ем, разбирателство, всякакви форми на сътрудничество, ефективна, информ... ефективна размяна на информация, работим добре с щатите. Ние получаваме два дена преди а, пускането на някакво съобщение в пресата, информация за него. А, за съжаление, голяма част от информацията не а, излиза в публичното пространство. А, по въпроса на госпожа Риваси, мисля, че отговорих непряко на вашия въпрос. Извинявам се, ако съм изпуснал нещо. Едно нещо, което конкретно вие казахте, което за мен е интересно, е кога ще оповестим клиничните изследвания вие казвате, че това е от полза на обществеността. Аз съм напълно убеден в това и казвам, че на 22 ноември в публичното пространство ще се занимаем с този проблем е, с цел постигането на най-добри резултати във връзка с наличността на тези данни. В общи линии това попите госпожа Лепаж. И тук всъщност имаше един проблем. Как да се реши проблема тогава, когато изтеглянето на даден медикамент от пазара стане публично достояние? Последното изменение на регламента за фармакологичната бдителност вече стана закон. И ако в, в дадена държава членка има а, изтегляне на лекарство от пазара, това би трябвало да бъде мотивирано, да стане публично достояние и да се използват, да се оповестят мотивите. Искам да благодаря на господин Пирили и, го, и на другите за любезните думи. Се надявам, че няма да ги а, разочаровам в бъдеще. Извинявам се, ако съм изпуснал нещо, на ваше разположение съм за по-подробна информация. Herr ich glaube, Sie haben nichts vergessen, sondern wirklich ausführlich auf... Господин Раси, не мисля, че сте забравили нещо. Всъщност, много изчерпателно отговорихте на всички въпроси. Това наистина много впечатляващо. Много ви благодаря за това, че дойдохте. Желаем ви всичко най-добро. И много ви благодарим за това, което ни разказахте, което е важно за парламентаристите. Благодарим ви за оценката на тяхната роля. Разбира се, ние винаги искаме да сме сигурни, че най-добрите експерти работят за нас в агенцията и те да отговарят за изпълнението на законодателството. Разбира се, ние говорихме по въпросите за конфликта на интереси и как същевременно да можем да се доберем до най-добрите най-добрите експерти. Много е важна прозрачността. Винаги трябва да имаме това предвид, че когато се стремим да постигнем прозрачност, наистина да я постигнем на практика. Благодаря ви, господин Раси. Благодаря и на вашите служители. Благодаря на колегите от управителния съвет, някои от които са бивши наши колеги. Успех във вашата работа и наистина се надявам, че ще продължаваме да сме във връзка. So, jetzt kommen wir zum Tage. И така, сега вече преминаваме към точка четвърта защита на здравето на населението по отношение на радиоактивни вещества в водата, предназначена за консумация от човек. Нашия докладчик е Миша Риваси. Имате думата, госпожо Риваси. Благодаря, господин председателю. Това е доклад по предложение за директива на съвета, определяща защитата на населението по отношение на радиоактивните вещества в водата за консумация от човека. Това е тема, която ни засяга всички, защото засяга концентрациите на радиоактивни вещества. Първият проблем е проблемът за законодателството. Към кое законодателство това предложение се отнася? Ако погледнем предложението на комисията, знаете, че съществува директива 98 година за водата, която включва всички замърсители, т.е. химически вещества. И много странно, комисията иска всички тези радиоактивни вещества да ги махне от тази директива, за да ги вкара в рамките на законодателството Евратом. Това е проблем. Защото това означава, че в рамките на директивата вода ще се въведат стандарти за химическите вещества, защото всичко това може да засегне здравеопазването, а всичко, което се отнася до радиоактивните вещества, това ще бъде по евроатом, където ние като парламентаристи нямаме право на съвместно вземане на решение. И за това аз искам промяна. Тоест, цялата тази част с радиоактивните вещества да бъде включена в директивата за водата от 1998 година и всички стандарти съответно да бъдат в рамките на директивата за водата. Няма никаква причина да има такова разграничение. Имаше среща вчера на докладчиците в Сянка и всички политически групи се съгласиха за искането на такава промяна по законодателството. Това е първия момент. Втория момент. Ще видите това в предложението на комисията. Там се разделя естествената радиоактивност от изкуствената радиоактивност. Знаете, че в рамките на естествената радиоактивност в някои европейски райони може да има ради 126, например. Такова беше положението с водата Бадла във Франция. Съответно там има е, нормативна уредба, която ви казва, че не може да се превишава теди колко си бекрела на литър. Е, Става въпрос за естествена радиоактивност. Вие знаете, че ако е естествена, това не означава, че е безобидна. Все пак има и такава естествена радиоактивност, която е проблематична. Предложението на комисията е съответно да се съберат и двете. А, аз като докладчик искам да се разделят двете. Тоест, има естествена радиоактивност, трябва да се направят измервания, за да и съответно да се види дали има мерки за ограничаването и вече изкуствената радиоактивност, която трябва да се отдели, защото тази изкуствена радиоактивност е свързана с изхвърлената от ядрените централи, например. Става въпрос за, за изхвърляния, които е, могат да са свързани с промишлени съоръжения. И ако двете събрани не превишават не от 0,01 милисивитри на година, добре. Но, ето какъв е проблема. Ако се събират двете, това означава, че имплицитно, без да се превишава определено равнище, разтварянето на така такива вещества в водата се позволява. За това трябва да има определени прагове за двете различни, защото ако намерите йод или кобалт или каквото и да било друго, това означава, че някакво съоръжение изхвърля подобни вещества в водите и съответно трябва да има разследване. Аз съм отговаряла за такива измервания и когато ги правих, намирах радиоактивен йод пред, по-нагоре по равнищата преди ядрената централа. Т.е. този йод не идваше от централите. И тогава установих, че този йод идваше от болници, които бяха длъжни да го събират, а всъщност го изхвърляха в река Гарона във Франция. За това трябва да се отделят двете неща, за да могат да се извършват изследванията. Трети момент в рамките на тази директива става въпрос за стандартите. Тези стандарти се определят за кого? Като погледнете предложението на комисията, виждате, че те се определят за възрастен човек. А когато се говори за вода, водата засяга цялото население, както деца на една година, деца на 6 години, така и възрастни хора. Така че идеята и изобщо концепцията при, радио, при защитата от радиоактивни вещества е да се занимаваме с най-уязвимата група. Затова правя нови предложения по предложението на комисията, именно за критичното население. Става въпрос за деца на една годишна възраст. Това означава, че ако има стандарти за деца на една годишна възраст, т.е вода, която може да се дава от майките на такива деца, това означава автоматично, че по този начин ще защитим цялото население, включително и населението с най-възрастните хора. Това, което е странно, е, че по Евратом се казва вече, че трябва да се отчитат различните възрастови категории при защитата. Когато стават се дават стандарти за възрастни, как ще можем да защитим съответно децата, особено когато става въпрос за питейна вода. Още нещо за принципа замърсителят плаща. Какво предложение правя? Ако се намери изкуствена радиоактивност, именно замърсителят ще трябва да заплати всички е, мерки, свързани с е, е, разследването. Защо и къде и колко радиоактивно вещество се е намерило. Замърсителят трябва да ги плати. И трябва засилване на контрола. Ако се окаже, че няма източници в съответния район, където са се намерили тези вещества, няма никакъв смисъл да се правят измервания. Това не е вярно. От опит ще ви го кажа, когато се правят химически измервания, трябва да се правят и радиоактивни измервания, защото това е референтната ни точка, това е равнище 0. И точно при такива измервания може да се окаже, че има е, изкуствена радиоактивност, която идва както от ядрени централи, така и от други промишлени съоръжения. И точно в този момент вече можем, е, когато открием, да намалим измерванията. Но не бива в никакъв случай да казваме, щом няма източник, не трябва да се правят измервания. Не трябва да получим референтното равнище и след това можем да си позволим известна гъвкавост. Ето това са основните моменти в тази директива. Знаете, че наистина е много важен момент с промяната в законодателството. Наистина това ще е силният момент. Всичко това може да стане в рамките на Лисабонския договор. Тоест, ако тази част радиоактивни вещества се прехвърли към Евратом, ние като парламентаристи вече няма да имаме никак, никаква възможност е, за намеса, няма да бъдем консултирани. Така че ето виждате е, колко е важна отговорността ни тук в рамките на тази директива. Благодаря. Благодаря ви много за встъпителните ви думи. И сега се обръщам към е, докладчика в Сянка. Става въпрос за Мирослав Миколасич от НП. Благодаря, господин председател. Искам да кажа, искам да продължа народния си език и да кажа, че проведохме много добро, много добри срещи с госпожа Риваси, с докладчика. Намерихме общ език по редица въпроси, ако не и по всички, но по най-важните неща постигнахме доста добро сътрудничество. Нашата група подкрепя това. Важно е и според нас да се промени правната база. Това е много сериозен въпрос. Питейната вода е нещо много важно. Ние я пием, децата ни я пият и това е сериозна загриженост. Парламента трябва да знае какво става. Говорихме за член 191. много е важно да можем да се произнесем по този въпрос. Естествено, трябва да обсъдим някои от техническите подробности, някои новости, които може да се отнасят, например, за радона в водата, проблемите с бутилираната вода. Това са проблеми, теми, по които бихме искали да видим някои промени, ще внесем някои изменения. Има и въпроса също така за праговете, различ, различните прагове за възрастни и за деца може да се окаже така, че нормалната чешмяна вода а, се използва, например, за разрещане на бебешки храни е, и млека и това може да доведе до рискове, ако тази вода съдържа йод, цеси и така нататък. Питейната вода и водата от чешмата би трябвало да са обект на много стриктни м- а, граници на веществата. Аз се надявам, че ще продължим а, този удовлетворителен диалог с госпожа Риваси. А, мисля, че трябва да се срещнем и с експерти, при това не един, а повече, например, да има и медик защото това ще бъде много по-лесно и ще ни помогне да определим как подобни вещества могат да се отразят на децата. Така че бихме подкрепили един такъв подход. Именно за това мисля, че трябва да се промени графика е, във връзка с този доклад. Необходимо ни е повече време, за да можем наистина да отдадем на този доклад дължимото. Подкрепяме принципа за мърсителя плаща. За мен лично това е много важно и естествено трябва да сме сигурни, че ам, има контрол. Е, а, колегата Танеско от социалистите и демократите, докладчик в Сянка. Благодаря, господин председател Танасеско. Искам първо да благодаря и да поздравя докладчика госпожа Риваси за отличния доклад, който е много добре структуриран и подчертава много добре необходимостта от по-стриктен контрол на радиоактивните вещества в вода, предназначена за консумация на човека. Споделям становището, че за по-голяма правна сигурност на европейското законодателство за качеството на питейната вода

тези правила трябва да се разглеждат в рамките на договора. Приветствам също така разграничението, което се прави в проекта доклада между различните е, източници на радиоактивност, е, антропогенни и естествени, е, което да бъде основа за задаването на нормите. Един друг аспект, за който предвиждам изменение, повишената прозрачност за защита на потребителите. Те трябва да бъдат информирани за радиоактивните вещества, за качеството на питейната вода в Европейския съюз. Предвид неодавна е, случилите се събития в е, Япония и Фукушима трябва да се предвиди информиране на населението. Имам идея да се създаде един кризисен център или кол център в тази връзка. Предвид разликите в държавите членки и методите, които се използват за проследяване на радиоактивност на водите, идеята според мен е да се създаде един наръчник за методиката. И последно да се, даде, да се дадат две години на държавите членки, за да се съобразят съобразят с, с директивата. Това ще даде възможност на държавите членки да актуализират използването от лабораториите технологии и да изменят да, съответното си на законодателство. Господин Панайотов от АЛДЕ е докладчик в сянка, но него го няма. колега, да, вие сте е, евродепутат на годината за поздравления. Да, благодаря. Разбира се, благодаря и на колегите, които гласуваха за мен. Но всъщност искам само да посоча факта, че е, тук много добре си сътрудничим в нашата комисия. Това е наистина отлична комисия и за мен е удоволствие да работя с всички колеги. И сега се връщам на темата. Според мен госпожа Риваси е изготвила много добър доклад, отличен доклад, с почти всичко съм съгласен и най-вече с правната база. Напълно споделям становището ви. Според мен комисията тук направи един опит да измести парламента и чрез а, това си действие да наложи мерки за контрол и проверка стъпки, които са а, много под онова, което очакваме. Аз съм докладчик по тези първични вещества в водата. Ако сравним тези аспекти от една страна питейната вода, която естествено е много по-важна, отколкото другите а, води, ние трябва да имаме а, съвместно вземане на решение. А, а, това е много по-подробно уредено в законодателството, с което аз се занимавам, тъй като това дава по-голяма защита на а, гражданите. Общественото здраве е много важно и държавите членки имат много голяма свобода за частотата на проверките, естеството нивото на проверките. Според мен това не отговаря изобщо на онова, което ние в поне в Европейския парламент смятаме, че е абсолютно необходимо за защита. Ние трябва наистина да застанем рамо до рамо и да променим правната основа. Трябва да се върнем към правната основа на 190, член 192 на рамковата директива и не разбираме защо комисията излезе с това решение. Радиоактивността, независимо от това дали е естествена или изкуствена, е опасна. Ам, добре е, че се разделя източника на радиоактивността. Това, което каза господин Миколаши, е, е също важно. Ние трябва да търсим е, и да установим кои са най-слабите и най-уязвимите членове на обществото, но когато говорим за питейна вода, няма как да избегнем това за бремена жена, за деца, е, това трябва да се вземе предвид. Ние трябва наистина да защитим най-слабите членове на нашето общество и този текст трябва наистина да а, покаже голямо внимание. А, трябва да се сравни това с, с законодателството за първичните вещества, за да няма празноти в закона. Например, ако дадена държава членка не събира определени данни, какво означава това? В общи линии на държавите членки се дава свобода, но ние се надяваме, че в нашата комисия ще можем да решим тези проблеми. Корин Лепаш, имате думата. Благодаря, господин председателю. Моето изказване ще бъде съвсем кратко. Поздравявам докладчика за този много добър доклад. Мога само да се съглася с него изцяло. Мисля, че тази тема е изключително важна. Става въпрос за качеството на питейната вода и по-специално за присъствието на трети вещества, като радиоактивните вещества. Предложенията в доклада наистина са правилни. И лично аз, въпреки че не съм докладчик в Сянка, бих подкрепила този доклад в групата, към която принадлежа. Благодаря. И Следващия оратор е Юдит Меркейс. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за много добрата основа за нашето бъдещо сътрудничество и за опита и да подобри това законодателство. Мога да се съглася, с правната основа, която се предлага от докладчика. Наистина, това трябва да бъде в правомощията на парламента, не може да се прехвърли на евратум. Защо? А, Спасването на законодателството за питейната вода и за подпочвените води е изключително важно, когато говорим за източниците на вода и особено за реакти... радиоактивността, като форма на замърсяване. Много се радвам, че в втората редакция е включен и радона и бутилираната вода. Важно е обаче да се види и, и да се включи и водата, която се използва в хранителната промишленост. Докладчика каза, че е важно да се разглеждат не само възрастните и най-слабите звена вина в обществото, децата, бебетата и а, трябва да има пълна информираност, ако има някакви нарушения, държавите членки би трябвало да предприемат незабавни действия за да се премахнат опасностите. Аз мисля, че докладчик в Комисията по околната среда и а, а, докладчите в Сянка в Тре, Всички работят в една и съща а, посока. Следващия оратор е Августин Янсен който е шеф на а, а, отдела по радиационна защита. Благодаря, господин председател. Първо искам да кажа, че комисията разглежда и оценява високо значителната работа, която е извършена в подготовката на този доклад. Ние проучваме с оглед на по-подробната оценка на повечето, на многото изменения, които са предложили и основно се занимаваме с, с правната основа, не толкова с Евратом, което се засяга и в много изменения изменения, както в преамбюла, така и в диспозитива. Доводите се основават на доклада Белет, когато а, се разглеждаше документа 3954, когато беше едно просто преразглеждане, а, там не се а, разви процеса в комисията. Комисията по правните въпроси на парламента направи само препоръка а не е, изрази твърдо правно становище за компетенциите. Комисията смята, че глава трета на договора за Евратум следва да бъде е, правната основа за всички закони, свързани с ионизиращото лечение или за радиоактивните вещества. Избора на правната база е дала а, а, възможност на оратора да заличи а, изменение 4 и 60, които, което за съжаление не е добре е в комисията ИТРА, както каза госпожа Меркис, по този начин се намалява нивото на защита а, няма тук разрешение е, да се замърсява до нивата а, в а, индикативните стойности. В доклада се прави разграничение между естествени и изкуствено привнесени радионуклиди. Това не се прави в а, препоръките и а, в стандартите за безопасност. Разграничението се използва за о, о, намаляването на радиоактивните основи за радионуклиди, за да може да се идентифицират източниците на радиоактивно замърсяване. Това обаче не е целта на тази директива. На, нейната цел е качеството на а, питейната вода, а не а, отпадните води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 атомни електроцентрали. Това е уредено в членове 35 до 38, така че тези е, неща е, и тези разпоредби би трябвало да бъдат отхвърлени. Някои от предложените изменения се отнасят не само за радиоактивни вещества, отиват и извън е, изискванията на директивата от 1998 година, без да се обосновава защо трябва да има различни разпоредби за радиоактивните вещества, за разлика от химическите вещества? Трябва да се използва естествено принципа замърсителя плаща и всичко, което е предложено в доклада. А, нещо друго, без да се впускам в подробности по многото изменение, свързан с въпроса, кой трябва да бъде референт за определенето и оценката на дозите. Директивата е насочена към възрастните, това е свързано с основните стандарти за безопасност за всички възрастови групи защото в тази директива ние просто дефинираме индикативен параметр, който насочва към възможни проблеми в питейната вода. А, а, например, за някои а, радионуклиди, а, особено естествените радионуклиди, децата са по-уязвими, но здравният риск се отнася за целия живот на хората и и допълнителния риск за децата всъщност не е значим като стойност от тази гледна точка. Това, което казва също така госпожа Ривази е, е необходимостта за засилване на контрол заедно с всички химически вещества и да се пренебрегнат други източници на информация. В първичното законодателство, член 35-36 на договора за Евратум, имаме един изчерпателен списък на всички вещества, включително е, речната вода, подпочваната вода, питейната вода и геологичната информация предоставя достатъчно основание да се твърди, че не е необходим допълнителен е, е, контрол при водосборните е, зони, ако няма потенциална заплаха за нарушаване на питейната вода. Благодаря, господин председател. Това е всичко. Благодаря ви. Искам накрая да върна думата на докладчика Мишел Ривази. Благодаря, господин председател. Първо държа да благодаря на колегите си, по основните линии на доклада, мисля, че наистина има единодушие. Именно по въпроса за промяната на правното основание. Съжалявам обаче, че комисията се противопоставя. Ако мога да си позволя, когато казвате от комисията, че в крайна сметка става въпрос за повече ограничения, ако е в Евратум, като погледнете подробностите, ще се окаже, че съвсем не е така. Нека да ви дам няколко примери. Недопустимо би било по отношение на директива от 1998 година за водата, която се отнася до химическите вещества, и, и, и която ви говори за това, че трябва да се ограничат е, канцерогенните ефекти. Аз знае много добре, че радиоактивните вещества са такива означава всичко това, че няма логика да извадим радиоактивните вещества. не може да се изключва парламента от е, е, вземането на решение в случая, за да ограничите нещо. В крайна сметка, вие самите признавате, че когато става въпрос за радиоактивни вещества, критичното население са децата. Защо тогава се определят а, а, стандарти само за възрастните? Знаете много добре, че ако има замърсяване на водата и тя се използва от децата, това ще има последици по целия живот – има последици, които са средносрочни и дългосрочни. Затова вашия анализ не е достатъчно логичен. И последно по контрола. Казвате, че разполагаме с всички данни предварително. Но това е направо невероятно. Например, много често се налага да се случи инцидент, за да разберем, че водата, която пият хората е замърсена с определено вещество от 20 години. Сега, например, в момента е, знаем ли, че определена вода е, е замърсена с уран? Имаме много такива примери. Когато се прави контрол на питейната вода, трябва да се измерят всички радиоактивни вещества, за да получим референтните равнища. За това се надявам, заедно с всички колеги, първо да успеем наистина да ви убедим чрез нашето единодушие, че трябва да се промени правното основание и се надяваме вече, че е, ще можем да ви убедим в комисията, че това, което предлагате, не осигурява достатъчна защита на европейския граждани. Благодаря ви. И така, докладът ще се гласува на 20 ноември. Всъщност 20 ноември е срокът за внасяне на изменения. Ако се промени правното основание, разбира се, че трябва да се изчака и становището на правната комисия. И по принцип на 23 ноември би трябвало да можем да гласуваме този доклад в нашата комисия. И след това вече ще мине на пленарно през март месец. Но това са само указателни дати. И така, благодаря много за тази дискусия. Беше твърде интересно. И сега ще преминем към пета точка от е, дневния ред Става въпрос за прозрачността на мерките за регулиране на цените на лекарствени продукти за хуманна употреба и тяхното включване в обхвата на системите за обществено здравно осигуряване. Докладчик от нашата комисия е госпожа Първанова и ще й дам веднага думата. Заповядайте. Uh, Благодаря. Ще започна с това, че приветстваме предложението на комисията и основните му разпоредби, които се основават на точен анализ на настоящите условия на фармацевтичния пазар, както и на настоящия контекст и ограничения, най-вече финансови, които компетентните власти трябва да преценят при изплащане, Преди да опиша доклада си, искам да ви припомня за какво става дума в това предложение и за какво не става дума в това предложение, защото всякакви е, митове и слухове се въртят. Говорим за мерки за прозрачност на национално ниво, които трябва да регулират е, цените на медицинските продукти за а, е, човешка употреба. И не говорим за решенията за цената, както и за реимбурсирането. Те си остават в ръцете на националните държави членки. Не говорим за хармонизация на цените на европейско ниво или включването в, им в, публик, в публичен лист, което би противоречало на реалността на пазарите на фармацевтични продукти, защото няма единен пазар на лекарствата в Европа. Не говорим също така за безопасността или качеството на медицинските продукти, които се покриват от различни законодателни актове, като например от фармакологична бдителност или разрешителни. Говорим за релативна ефикасност и дългосрочна ефективност. Позицията ни трябва да се съсредоточи върху минималните изисквания, които да гарантират правна сигурност и прозрачност за националните власти и да се насърчи използването на такива продукти, както и генерични продукти, за да има по-голямо научни изследвания за нови лекарства. И крайната цел е улесняване достъпа до а, едно лечение, което да бъде по-достъпно за гражданите. Малко яснота. Не сме про промишленост, а про пациенти, про национални органи. Сега ще представя основните моменти от проекто доклада. Първо, подсилване на изискването за прозрачност при вземане на решение – Що се отнася до прозрачността, не само при процедурата и вземането на решения, изменения 3, 9, 10, 11, 17, 18, 22, 31, 33, 34 и 38. Прозрачността е искана у нашите граждани, особено що се отнася до цените и реимбурсирането на тези продукти. Затова предлагам серия мерки – са задължени компетентните органи да оповестят конфликт на интереси при експерти, които са част от бордове за вземане на решение. Това е част от 38 член. Многократно сме го обсъждали това на различни нива. Необходимо е оповестяване, декларации за оповестяване, за да се защитят най-добрите интереси на обществеността и прозрачността. След това да са ясни решенията за устойностяване. Що се отнася до приложното поле, подкрепям изключването на тези е, медицински продукти, които са обект на а, е, други такива. Трябва да има по-голяма гъвкавост, но това изключване трябва да бъде доброволно като определянето им изисква допълнително време. Крайната цел всъщност е да може тези лекарства да стигнат до пациенти при определени условия. Изменение 4 и 14 сега. Подкрепям подхода на Европейската комисия за диференцирани срокове за устойностяването, реимбурсирането на медицински продукти, като се дава удължаване на срока, в които държави членки, които използват а, технологии за оценка на здравето, а, се използват. Когато директивата за трансграничното здравоопазване влезе в сила, това ще бъде много релевантно, а това е след година. Изключително важно е да се включи обща дефиниция на, на оценка на здравните технологии, без това да е в ущърп на допълнителните здравни методологии, които се използват на национално ниво, за да се гарантира правната сигурност и последователност за компетентните органи, когато се прилагат разпоредбите, описани в тази директива. И освен това, ние не бива да се притесняваме да използваме HTA, защото Европейската комисия организира цяла серия от работни групи, има достатъчно време, националните власти власти да догонят темповете, не само на техническо ниво или административен капацитет, но и що се отнася до възможности за прилагане. Що се отнася до леги... законодателното прилагане на 2009 изискване за фармацевтичния сектор 6, 7, 8, 35, 36 и 37 изменение, основните разпоредби, които се предлагат от Европейската комисия и по-специално за да се преведе посредством тази актуализирана рамка заключенията на а, изискването и проучването за фармацевтичните изисквания, което говори, а, за съжаление, преводачите се извиняват, но скоростта а, е много трудно да бъде постигната, от което страда превода. 700, дни всъщност е а, около 3 години срока. Разпоредбите, които са свързани с а, изискването за от 2007 година са свързани с неоценка на елементи, където има а, раз, разрешение за пазара, както и не намеса на ПИС 14 член. Що се отнася до 13 член, искам да изясня тази клауза за неоценка, която не трябва да пречи на властите, които извършват реимбурсиране, да спират такива данни за пласмент или нюанси които а, са решени в друго законодателство. Сега графици за генеричните лекарства 17, 20, 21 изменение. Макар, че се скъсяват сроковете за генеричните лекарства и това е оправдано и това би било полезно, и за системите за застраховане и за пациентите, смятам, че те трябва да вземат предвид и да дадат на компетентните власти национално ниво възможност за включване на специфични мерки, когато решават каква да бъде стоеността на генеричните лекарства и за това предлагам едно 25 плюс 25, а не 15 плюс 15 като срок за удължаване. Сега гъвкавостта за националните власти и пропорционалността на мерките 23, 25, 26, 27, 28, 29 и 40. Светлината на удължаването на сроковете за генеричните лекарствени продукти, смятам, че предложението на Европейската комисия трябва да бъде изменено, за да гарантира а, ефикасно прилагане на разпоредбите и националните компетентни органи да получават достатъчна гъвкавост и автономност, за да спазят изискванията на тази директива. В това отношение, мисля, че процедурата за решаване на спорове при неизпълнение и не спазване на сроковете трябва да си остане административно 8 член и в случаите за неоправдано забавяне трябва да бъдат препратени на съответните административни или съдебни органи в съответствие с националното законодателство. Казвам, че трябва да се а, заличат а, изискванията, които са записани за налагане на санкции на националните органи. След това 16 член за нотифицирането на национални мерки, за да не се спазва принципа за пропорционалност и да се отиде отвъд и над целите, които са заложени от Европейската комисия транспонирането, което е записано в 18.2, трябва да даде достатъчна специфична информация за извършване на мониторинг на доброто прилагане на тази директива. Затова предлагам да се заличи 16 ти член, за да имаме малко повече доверие в добрата воля на държавите членки. И така, сега искам да благодаря на Европейската комисия и по-специално на Генерална дирекция предприятия за отличното сътрудничество с което а, е, те ни поясниха основните позиции в това законодателство. Искам да благодаря и на Кипърското председателство за отличното сътрудничество, което предаде правилните послания на съвета и поясни тези митове, всъщност е, разрушим митовете, които ни плажиха. Благодаря и на секретарията. И сега искам да чуя становищата на докладчиците в Сянка, както и на колегите по това проекто предложение. Благодаря ви много. Благодаря на секретарията, който наистина понякога забравяме, а те играят много важна роля при изработването на доклада за да могат наистина тези доклади да бъдат добре разпространявани. Сега госпожа Кокович от за НП. Transparency. Благодаря. Прозрачността е изключително важна. Гражданите ще ни вярват, ако има прозрачност и те ще вярват на институциите ни отново, ако има прозрачност. Приветствам доклада на Европейската комисия и искам да благодаря на докладчика за отличната работа. Мога да подкрепя голямата част от измененията, но имам и други коментари и предложения за промени. Нека най-общо обясня част от тях. По отношение съображение 15 от предложението на Европейската комисия, искам да подчертая колко е важно държавите членки да имат компетенции за изискване на информация, свързани с статут на патента на определено лекарство, както и да разглеждат ПИС. Мисля, че не трябва да отнемаме това право на държавите. Що се нас до предложението на докладчика да се промени термата биоеквивалент на биосходни продукти, искам да привлека внимание върху последствията, които ще има това върху пациентите. Всички в крайна сметка за това трябва да мислим. Приветствам предложението на докладчика. Процедурите за информиране, както и за вземане на решение да станат по прозрачни и да бъдат налични за разглеждане от обществеността. Трябва обаче да подчертая, че имам притеснение относно 15б като съображение и 9 член. Не мисля, че имената на експертите трябва да бъдат публикувани посредством оповестяване. Ще има огромен натиск. Трябва да се запитаме колко ще бъде голям този натиск. Това не е приемливо. Освен това, цялата информация не може да бъде оповестена, защото трябва да се мисли и за конкуренцията. Приветствам амбициите на докладчика за удължаване на сроковете на генеричните лекарства и заличаване на част от текстовете. Мисля, че би било много полезно се упрости и да се обединят графиците с тези за другите лекарства. Това го предлагам в голяма част от измененията си. По-голяма достъпност, както и равен достъп до лекарства за всички граждани е изключително важно. В съображенията ще спомена и уязвимостта на малките пазари. И за това, че е задължително да присъстват всички онези а, лекарствени средства, които са в списъка на СЗО. Благодаря за отличната работа, за поясненията от страна на Европейската комисия. Докладчикът също работи много добре в екип по тази директива. И мисля, че и в бъдеще ще продължим по същия начин. Госпожа Жилдас, докладчик в Сянка за социалистите и демократите. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика и на комисията и на секретарията. Uh, legislation. Е, за това законодателство. Тук трябва да се направи баланс между правото на държавите членки да организира здравната система и интереса на фармацевтичната индустрия в Европа, както и допълнителната стойност, която може да допринесе Европейския съюз в сферата на здравеопазването и защита интересите на пациентите. Всички пациенти биха били съгласни, че те имат право на до, на навременен достъп до основни лекарствени средства. Нито един пациент не трябва да среща пречки да, за достъп до тях поради цената им. Трябва да приветстваме този документ, ако той води до по-добри решения, свързани с реимбурсирането на лекарства, както и устойностяването им. В някои държави членки решенията за цената и реимбурсирането се забавят във времето, което означава неоправдани забавени или срокове, което пък може да доведе до липса на достъп до лечение. Новата директива трябва да намали такива рискове и неравенства. Трябва да защитим обаче правото на националните здравни каси да организират собствената си система, да признаем, че има различни системи в Европи и също така да признаем кризата, в която те днес работят. Настоящата директива, независимо а, от заглавието си, не а, показва реалните цени, а, както и не показва а, какви, а, какъв е достъпа на гражданите. Има известна тайна около това как се определят цените, което ограничава възможностите за сравняване на цените. Например, в Ирландия ние плащаме един от най-високите цени в Европа за лекарства последното десетилетие. В вестниците наскоро пишеше, че патентирането на определени лекарства е струвало 50% повече, отколкото в Обединеното кралство. Това е неприемливо и неустойчиво. Без да знаем какво плащат другите, ние като държави членки не можем да водим преговори за най-низката цена. Затова трябва да има подадена добра информация при воденето на преговорите и да може да се ограничат цените. Прозрачността около цените е ключ за постигане на равен достъп до лекарства в Европа трябва да подкрепим настоящата европейска база данни, която се използва от много държави членки за сравнение на цените. Други мерки за насърчаване на прозрачността също трябва да бъдат разгледани от комисията. Преразглеждането на тази директива всъщност иска да ускори по-бързото влизане на генерични лекарства на пазара. Трябва да подкрепим и различните видове графици или срокове, в зависимост от това дали се използват технолог... Е, оценки за инструменти за оценка на здравните технологии. Подкрепям докладчика, който настоява да се махнат а, санкциите с държавите членки, които не спазят а, сроковете. Подкрепям а, също така свързването с, с патента, което предлага Европейската комисия и държа да има прозрачност държавите членки. Благодаря ви. Госпожа Ривази. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на нашата колега Парванова за огромния труд, който полага в момента по тази директива. Ще повдигна все пак някои много проблематични моменти, свързани именно с прозрачността при ценообразуването. Действително, тази директива, която се предлага от комисията, е, е направена за бърз достъп до лекарство от страна на пациентите. Но като погледнем по-задълбочено, по-скоро логиката на конкуренцията е застъпена. Така както каза нашия докладчик, член 13. Член 13 е изключително проблематичен, защото като се е, съкратят сроковете за определенето на цените на новите лекарства, това отслабва качеството на оценките и съответно ще отслаби и решенията, които проистичат. Защото ако има разрешение за пускане на пазара, държавите членки вече не могат да правят нова оценка. Госпожа Първанова го посочи, това наистина изобщо не е от порядъка на допустимото. Освен това ми се струва, че комисията превишава прерогативите си, като се предвиждат несъразмерни санкции в случай на а, просрочване от страна на компетентните органи. Подходът наистина не е балансиран. Други докладчици също казаха, че трябва да се постигне по-добър баланс, защото държавите членки са подложени на много строги изисквания, например изчерпателното оправдание пред самите фирми и съответно определенето на точните мотиви за намаляването на цените или за рембурсирането. И тук това води до липса на баланс. Струва ми се, че трябва да се добави следното, че цената и рембурсирането трябва да бъде свързано с ползата, терапевтичната полза, доказаната полза от това лекарство. И това точно се прави във Франция в момента. Искам и се да задам въпрос на госпожа Първанова. Мисли ли, че това досие наистина ще успее, защото според това, което чуваме, съвета ще е против, така както и при директивата за водата. Трябва ли да влагаме цялата си енергия, аз би го направила заедно с докладчика, за да изменим изцяло директивата, просто защото в това състояние директивата просто е неприемлива. Искам да знам какъв е шанса ни да успеем с тази директива в рамките на прозрачността, като се знае, че много членове, 13, 16, които ти цитира, член 8, просто не, не са приемливи в това състояние. За това си задавам въпроса. Защото признавам, че аз ще положа много усилия в рамките на тази директива, а съвета ще я блокира, заслужава ли си. Als nächstes spricht dann Christopher Fjellner. Thank you very much, Mr. President. Uh... Благодаря. Голямата част от идеите, които предложи госпожа Първанова, са и мои идеи. Много е трудно да се говори за прозрачност при устойностяването, както и реимбурсирането на лекарства, защото ние не се опитваме да налагаме някакви нива на цените на лекарствата, както и каква част от тях трябва да бъдат реимбурсирани а, никак не ми харесва, когато колеги правят това, което ще направя сега. И аз ще го направя. Имаме система, казват те и аз. В този контекст ние в Швеция имаме една система. И това е просто един пример който показва, че добри, добрите, доли, дори добрите намерения могат да объркат а, процеса и а, това да не е нещо умишлено. Единственото, което ме безпокои тук е свързан с сроковете и изискванията за срокове и как това ще се отрази на цените и реимбурсирането. Например, в моята страна имаме система за генерични лекарства, където има месечно състезание в кавички между фирмите за най-добра цена и унази, която предлага най-низката цена, е генерична фирма и лекарство на месеца упростява малко нещата. Тази фирма трябва да зареди всички аптеки в страната с това конкретно генерично лекарство. И ето това печелиш, когато е, се явиш на тази надпревара за най-низката цена. Никой не критикува системата. Фармацевтичните фирми не я критикуват. Никой не я критикува. Всички са удовлетворени наистина е прозрачен. Европейската комисия също няма възражения. Само в малка страна като Швеция 700 милиона евро годишно се спестяват. Предложението на комисията обаче се казва, че за генеричните лекарства има N плюс 15 дни. Тогава ще бъде невъзможно да има месечно състезание, месечна надпревара. Вие предлагате да се удължи срока на 25 плюс 25. Това ще помогне, но пак няма да е възможно, защото те няма да могат да заредят всички аптеки в този кратък срок. Макар, че имаме нужда от срокове, за да гарантираме прозрачност, а, за да може да вземат решение държавите членки, но не трябва така и да налагаме конкретни срокове, за да не може държавите членки, а, които имат прозрачна система, да трябва да развалят системата си и да я правят непрозрачна. Ще го обсъдя с вас, госпожо Първанова, в подробности, но може би има и други такива примери, където посредством амбицията си за прозрачност можем да попречим на процеси, които не бива да бъдат спирани. И това е в ръцете на държавите членки. Те могат сами да го регламентират. Извинявайте, че говорех за национални че, извинете, че дадох национален пример, но така или иначе знам, че в този контекст това е добрия пример. Im <laughs> Europäischen Parlament. <laughs> Jetzt ist die Schattenberichterstatterin der GUR auch da und ich möchte... Докладчика сянка за Обединената левица пристигна. Давам думата. Госпожа Суса. Благодаря, господин председателю. Искам да изразя удовлетворение от това, че докладчика е включил лекарствата за свръхредките заболявания, защото те не бяха включени в предложението за директива. Струва ми се, че това е важна мярка и това наистина попълва известни липси в законодателството. Нямаме много време и ми се иска да задам три кратки въпроса. Първо, докладът ограничава договореностите и ми се струва, че по този начин те някакси се изключват от директивата. И директивата в крайна сметка не съдържа нищо свързано с публичното финансиране. Какво става в Португалия? Много лекарства са разрешени в болниците, например, и се питам дали не трябва да се определи допълнителен срок за сключването на такива договорености. Втория ми въпрос е свързан с генеричните лекарства и удължаването на срока от 15 на 25 за цените и от 30 на 50 за възстановяването на сумите. Докладчика казва, че в крайна сметка това ще подобри положението и за потребителите, и за националните здравни органи. Но ми се иска да разбера малко по-добре е, този аргумент. Какво е преимуществото в случая? Какво е преимуществото за здравните органи? За кои точно здравни органи говорите, госпожо докладчик? Защото те са много в държавите членки. И в продължение на този въпрос, последния ми въпрос. Освен тези референтни продукти, има и една референтна цена – защо не бихме могли да предложим една автоматична процедура за генеричните лекарства, така както се предлага от анкетата за фармацевтичните продукти, защото това по някакъв начин ще ускори появата на тези продукти в аптеките и да се избегнат закъсненията. Ето това са първоначалните ми бележки при тази първа размяна на мнение. Това са въпросите на които ми се иска да чуя отговор. Благодаря. Благодаря, Ерик Банки. Благодаря, скъпи колеги. Първо искам да благодаря на докладчика за свършената работа. Отличен доклад. И ние сме съгласни с нейното предложение по всички точки. Това, което тя каза в встъпителните си думи, беше много важно. Опитваме се да бъдем приятели на пациентите, а не на промишлеността. Затова предложенията са такива каквито са. Представляваме европейските граждани, в случая и унгарските граждани в мое лице. Има нещо, което много ми харесва. Госпожа Парванова предлага определени изменения – мисля, че сроковете, които предлага Европейската комисия, не винаги допринасят за по-голяма прозрачност и пласмента на генерични продукти. Това е най-важната ни задача да гарантираме и ефективност, и прозрачност. 15 дни, предложени от комисията, е прекалено кратък срок. Надявам се, че тези 25 плюс 25 дни, които предлага госпожа Парванова, ще бъдат много по-гъвкави като срок. Още нещо важно и то е следното. Европейската комисия излезе с едно предложение, което всъщност е стъпка назад, що се отнася до прозрачността на цените. Защо? Държавите членки винаги трябваше да предоставят информация за цените на комисията. Имаше една програма Европейски съюз, в която участваха 18 държави членки. Унгария беше една от тези държави и ние се представяхме много добре, над средното ниво. Европейската комисия финансираше 90% от оперативните разходи на тази програма – Унгарските власти плащаха 8,5%, австрийските власти процент и половина от разходите на програмата. Това беше една отлична програма и всяка държава членка така може да получи информация за цените на лекарствата, които се пускат на пазара в други държави, така че да си направят сравнение и да се изправят пред фармацевтичните дружества а, с а, информацията, която тази програма им дава. И това в крайна сметка от полза на пациентите, защото те ще имат достъп до същите лекарства на по-низки цени. Още нещо важно, едно добро предложение. Подкрепяме го, госпожо Първанова, 16 член и това, че искате да заличите този член. Мисля, че това е излишен член, няма нужда от него. И не мисля, че ще стигнем по-далеч с него. А за това е добре да се заличи. Или пък втората част на 18 ти член да бъде запазена, което ще разреши проблема, проблема, който комисията иска да реши. Защото ако оставим 16, ти ще има свръхрегулация. Всички тези изменения ще бъдат в полза на европейските граждани, както и на а, общите граждани. Благодаря, господин председателю. Първо искам и аз да се присъединя към благодарностите и поздравленията за госпожа Първанова за огромния труд, който е предприела. Много се радвам, че е включила законодателните аспекти в изложението на мотивите. По този начин самата тя работи прозрачно. Подкрепям доклада по три момента, които за мен са важни. Премахването на механизма за санкции за не спазване на сроковете. Мисля, че докладчика съвсем с право изчиства член 18 и смятам, че наистина тук трябва да се спазят принципите на пропорционалност и субсидарност, защото иначе е, самите здравни системи ще се окажат заплашени подкрепя въвеждането на член за прозрачността и за конфликтите на интереси, а по генеричните продукти наистина има смисъл а, от смяна на а, сроковете, защото предложението на комисията е прекалено кратко като срокове. А, както за договореностите, така и за самия равен достъп. За това ми се струва, че съвсем с право се предлага по-дълъг срок. Присъединявам се и към предложението на госпожа Ривази. Смятаме, че трябва да сме малко по-строги с предложението на комисията. Съкръщаването на 120 дни наистина е неприемливо и изобщо не се приема и от държавите членки тези двойни срокове от гледна точка на здравната технология наистина стават прекалено сложни. Държавите членки трябва да имат качествени оценки за определянето на реимбурсирането и за това смятам, че предложението на комисията, дори с измененията на докладчика, не е балансирано и съответно няма да мине е, през съвета за това и задавам въпроса към госпожа Първанова. Каква е най-подходящата е, стратегия, която трябва да възприеме нашата комисия и нашия докладчик, за да се опитаме да прокараме един такъв текст, който да бъде одобрен от съвета и който да е, върви по посоката желана от нас и от нашия докладчик. Благодаря ви. Благодаря на Корин Лепаж. Сега се обръщам към представителя на комисията. Much, Благодаря. Европейската комисия първо иска да благодари на докладчика а, за ясното изложение по предложението, както и за това, че подкрепя целите и аргументите тази директива всъщност е стара, тя е на 22 години и трябва да бъде модернизирана. Пазарът се промени междувременно, националните практики се развиха, съдът на европейските общности има решения, поне 10 решения в тази сфера. Така че по три основни причини трябва да я модернизираме. Първо, европейската промишленост трябва да стане по-конкурентна, имайки предвид административните изисквания, след това да направим така, че пациентите да имат бърз и лесен достъп до лекарства. И третата причина е да улесним бюджетните спестявания в период на криза. Мисля, че тези три цели могат да бъдат постигнати лесно с модернизирането на тази директива. Тя е сложна, признаваме го. Това е директива, която трябва да зачита и принципа на субсидиарност, защото 89-та година е прията тази директива и тогава само се въвеждаха процедурни правила. Правим го и сега. Не говорим за хармонизация нито на цените, нито на нивото на реимбурсиране лекарствени средства. Искаме само да адаптираме нашия европейски инструмент към действителността. Три неща бяха споменати по време на дебата, които искам да коментирам. Това, което комисията иска да избяга, да, да избегне, извинете, е да не се дублират процедури. Така че не се опитваме да избегнем оценката от страна на държавите членки на елементи, които преди това са били анализирани. И това, което искаме да избегнем е дублиране на същата оценка, която вече е извършена в предходен период. След това искаме да няма намеса в ПИС по време на процедурите. Това понякога се използва от някои фирми, за да се забави влизането на пазара на генерични лекарства или пък лекарства, които по някакъв начин е, извинете, които биха били лесно достъпни за пациентите. И на трето място за генеричните лекарства. Когато те по-бързо стигнат до пазара, то в много държави това ще доведе до големи ползи за бюджета. Оценката на въздействието го е доказала и това е от голяма полза за националните бюджети. Отново искаме да благодарим на вашата комисия, благодарим на ораторите, които се изказаха. Искаме отворен диалог и дебат заедно с съвета и мислим, че много от идеите, които бяха предложени днес, и най-вече от докладчика, вървят точно в посоката на вземане предвид на някои от тревогите на държавите членки, които ние сме готови да приемем. Благодаря ви. Благодаря. Една тума и кипърското председателство. Те работят много активно по това предложение а, и ще искат да кажат а, и казват своята благодарност. Благодаря ви много. И сега накрая ще дам думата на докладчика. Um, Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчиците в Сянка и на всички колеги, които споделиха мисли за тази а, тема, технически и политически много трудна. Имаше много противоречиви неща, които трябваше да бъдат изяснени с държавите членки. Искам да започна с политическия контекст, какъв, каква би могла да бъде продължителността на подобно законодателство, въпрос, който беше зададен от госпожа Риваси. Мога да кажа, че ние започнахме от точката на пълно замръзване поради нежелание и неохота. Опитах се да променя нещата колкото е възможно повече. Аз много промених в първоначалното предложение на комисията, защото в тези трудни времена е изключително важно да не се излага държавите членки на несигурност, най-вече финансова несигурност. Основната цел обаче на този текст не е да осложни живота на националните органи или да ги разори. Идеята е да се достигне по-голяма прозрачност, по-голяма сигурност и по-добър достъп на пациентите до нови и, е, или достъпни за тях е, финансово достъпни лекарства. От 2009 година заключенията, доказателствата, които които се представиха в сектора, показва, че е изключително необходимо да се промени законодателството, не само защото е на 22 години, но и поради натиска а, и а, а, на който са изложени националните органи. Приложени са непрозрачни практики. Съгласен съм с господин Фелнер, че трябва да се а, отрази това и в националните законодателства. С удоволствие ще обсъдя тази тема с колегите, за да видим как биха могли да се защитят националните органи от ненужен натиск пациентите да бъдат защитени срещу неоправдано забавяне. Сега по въпрос за био подобието и биоеквивалентност. Е, вторите са продукти, за които има разрешение за пускане на пазара. По интелектуалната собственост комисията казва, че проучванията показват, че има известни нарушения, че има известни искове, които са били заведени за нарушаване на интелектуалната собственост. По наличието на информация, ние се опитваме да дадем пълна гъвкавост на държавите членки, но след всички тези дебати струва ми се, че ако ЕНП иска да следва а, линията а, на вземане на решение при закрити врата, те а, трябва да се придържат към сегашната процедура. При провеждането на дебата наделя идеята за по-голяма прозрачност. По допълнителната полза, мисля, че има само един начин, предвид наличието на различни национални системи. Има един единствен начин за постигане на справедливост и баланс. Единствено това е на базата на доказателствата, защото това ще донесе повече яснота да, и по-добър баланс. За референтните цени а, забраната на генерични лекарства. Има безспорни доказателства, че генеричните лекарства намаляват а, цените и повишават а, достъпа на пациентите. Ние следим а, правната база, това а, според нас трябва да бъде в рамките на компетенциите на националните органи. В общи линии очаквам да имам отлично сътрудничество с колегите, особено с докладчиците в сянка, за да придвижим това досие, защото това ще бъде от полза на всички. И предвид факта, че имаме редица държави, че има редица държави членки, които които все още проявяват неохота, мисля, че трябва да подкрепим кипърското председателство в усилията му да поясни и да обяди държавите членки, че това, което им е необходимо, е да избегнат неясни, непрозрачни практики. Благодаря ви, очаквам по-нататъчно сътрудничество. Председателя, благодаря на докладчика. Крайният срок за измененията е 19 октомври по обед. След това на 28 ноември ще ги обсъдим. На 18 декември ще гласуваме тук в комисията не е ясно кога ще се внесе а, темата в пленарната зала. Благодаря ви за приноса ви към дебата и за положените усилия. Сега следващата точка от дневния ред е точка 6. Присъединяване на Европейския съюз към протокол за опазване на Средиземно море и така нататък. Казват ми, че докладчик не може да присъства, докладчиците в сянка също. Всъщност имаме двама колеги, които присъстват. И така, ще дам думата на докладчиците в сянка. Не знам дали госпожа Росбах може да бъде заместена от негова, неговата група. Господин Татарала има думата. Благодаря, благодаря на колегата Розбах за доклада и много ми се иска Европейския парламент да одобри нашето присъединяване към протокола. Ратификацията на този протокол е доста закъсняла и само една първа стъпка, за да започне едно е, ясно сътрудничество с другите държави, които опират намерите на Средиземноморието. Сътрудничеството в Средиземноморския басейн е, е изключително важно, за да опазим морето. Мексиканския залив имаше ужасяваща трагедия 2010 години и тя показа как всички тези дейности, свързани с търсене на нефт, никак не са сигурни, особено когато те се извършват на голяма дълбочина излизане на а, горива, в случая на нефт, както през 2010 в едно море, което е затворено като Средиземноморското а, море, може да има трагични последици, които да бъдат необратими за много а, деликатните а, морски екосистеми, но и за економиката на държавите, които изкарват своите пари с а, риболов и с туризъм. Трябва да не забравяме също така, че Средиземноморието представлява една уникална среда в света и чието благосостояние зависи от опазването на неговите природни ресурси и значимостта на туристическата дейност, която се извършва там. Последните месеци в Италия тече една мобилизация срещу разрешителните, които са дадени от италианското правителство в Адриатическо море за изследване и най-вече близо до едни острови, Тремите, които са защитена природна зона, която трябва да бъде опазвана на всяка цена. Подписването на протокола всъщност под подкрепя законодателното предложение на европейско ниво, заедно с ратифицирането на този протокол. Вчера бе гласувано в ИТРЕ една директива за сигурността на офшорните дейности, която повишава а, изискванията за безопасност на офшорни инсталации. Дава възможност за даване на лицензи, както и възможност за затворене на, затваряне на инсталации. Дава възможност също за предприемане на мерки при трагедии. А, по този начин ние ще подсилим колко е важен ОВОСа, както и участието на обществеността при даване на разрешителни за работа офшор. За съжаление, колегите от ИТРЕ предпочитаха да тръгнат към приемане на директива, а не да се тръгне към регламент, което аз предпочитам. Аз смятам, че е необходимо наистина много стриктно да се спазва конвенцията и за това лицензи трябва да се дават само на оператори, които имат техническите способности, както и финансовите способности, за да гарантират сигурността и безопасността на офшорната си дейност, както и да защитават околната среда. Тези предприятия трябва да имат, да изготвят доклад, където да са описани всички рискове, както да има и план а, при бедствия, преди да започне тяхната дейност. В тези рамки националните органи също имат фундаментална роля, защото те отговарят за сигурността и безопасността. Трябва да правим много повече. Надявам се Европейския съюз да се превърне в един лидер на опазването на Средиземноморието, като наистина залага високи стандарти, които да опазват Средиземно море. Благодаря ви, господин Татарела. След това ще дам думата на докладчика в сянка от името на либералите. Old one. Благодаря, господин, председател. Това е стар протокол, но той включва конвенцията от Барселона, която е добра основа за сътрудничеството в Средиземноморския регион, там където туризм е изключително важен за економиката на юга. Защитата на морето е също така изключително важна. Това е защита не само срещу нашите дейности, това би могло да се уреди чрез законодателство на равнище Европейския съюз, но а, тук трябва да се включат и а, други средиземноморски държави, като по този начин ще се даде а, средство, възможност на Европейската комисия да обхване всички средиземноморски държави, така че те да се включат и да приемат протокола. Той не е най-прекрасен, но все пак а, той е стар, но все пак той залага минимални стандарти и това в общи линии представлява едно начинание на международни връзки. Подкрепям а, а, идеите и се надявам, че комисията ще ги използва. Председателят, благодаря. А, госпожа Лепаш има думата. Господин председател, ще бъда съвсем кратка и подкрепям току-що. Казаното това е стар протокол, но добре, че съществува и бе подписан от доста от нашите средиземноморски партньори, след които Албания, Сирия. Така че много е важно да го ратифицираме, въпреки че естествено не е най-доброто, на което бихме могли да се надяваме. Трябва да направим връзката и точно това правим в момента връзката с докладите ни по офшорните платформи. Тук споделям опасенията ни от е, рисковете от тези офшорни платформи в Средиземно море, защото това море е ползатворено, не, не става въпрос за Ламанша, например, или за Атлантическия океан, а става въпрос за подновяването на водите там за цели 100 години. Така че е, естествено, че трябва да предприемем всички мерки в добрата посока за по-добра защита на опазването на Средиземноморско море. Затова трябва да го подпишем, въпреки че не сме наивни. Благодаря ви. Комисията има думата. Благодаря, господин председател. От страна на комисията бихме искали да благодарим на парламента за извършената работа по темата и за подкрепата. Искам да се присъединя към казаното от изказалите се преди мен, че е необходимо да се е, ратифицира този протокол, не само защото ще бъде допълнително средство на защита на средиземноморския регион от офшорна дейност, но и, както беше посочено, защото ще бъде политически сигнал за партньорите ни на юг да могат да се включат в това усилие за защита на средиземноморския регион срещу офшорна надзорна дейност. Председателя, благодаря. И с това приключваме а, заседан, а, точките за тази сутрин. Ще трябва да гласуваме по измененията днес след обед и след това а, те ще бъдат включени в заседанието на а, парламента на пленарните заседания през ноември. Точно в 3 часа продължаваме заседанието. Приятен обед!